Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, ban ki moon Генералният секретар на Организацията на Обединените нации Бан Кимун. Thank you.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 acting decision. Уважаеми колеги,